постъпили предложения, поради което съгласно това правило считаме, че е взето решение по тези въпроси и те ще бъдат публикувани в протокола. И така стигаме сега до гласуването на споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. Кой е за първо изменение? За, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. И изменение 22 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Десето изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седемнайсто. За? Против? Въздържали се? Приема се. Единайсто. За? Против? против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то изменение, кой е за, против, въздържали се. струваме се, че се отхвърля. 24-то. Кой е за? Против? Въздържали се? струваме се, че трябва да направим електронна проверка по изменение 24-то. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 отпада, 15 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20. Разделно гласуване, поименно гласуване, първа част, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шесто. За. Против? въздържали се, отхвърля се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Седмо, за, против, въздържали се, отхвърля се. Резолюцията като цяло, кой е за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до доклада на Марио Мауро, кой е за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за докладчика. прилагане на междинното споразумение за економическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве. Започваме с резолюцията на Буе. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. На зелените. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Съвместната резолюция от НП, социалистите и демократите, АЛДЕ и ЕКР. Седмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Осмо. За против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се. Нека да проверим. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против?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 Приема се. Четирнайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пет за, против, въздържали се, Приема се. Шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето за. Против. Въздържали се. Приема се. Поименно гласуване върху текста като цяло. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Докладът на Каспари по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Докладът се приема поздравления за докладчика. Модернизиране на държавната помощ. Първо изменение, първоначален текст, разделно гласуване, първа част, поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част, поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се.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 стигаме до резолюцията за жертви на неодавна възникнали пожарди в текстилните предприятия, по-конкретно в Бангладеш. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10. Параграф 10 има две идентични изменения. По именно гласуване. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 11 параграф от първоначалния текст, две части, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Трето изменение. Поимено гласуване. Извинете. Всъщност не е поимено. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега е резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря. Сега преминаваме към гласуване препоръки от конференцията за преглед на договор за неразпространение на ядреното оръжие относно създаването на зона без оръжие за масово унищожение, обхващаща целия близък изток. Кой е за резолюцията? Против? Въздържали се? Приема се. Всички останали резолюции, освен общата, отпадат при това положение. Следващият доклад се отнася до регламент за задължително обозначаване происхода на някои продукти, внесени от трети държави. Съвместната резолюция, кой е за, против, въздържали се, приема се. Всички останали резолюции при това положение отпадат. И последно, взаимоотношение Европейски съюз Меркосур. 10 е, по изменение за, против, въздържали се, прием, Извинявайте. Отхвърля се, казва председателя. 11-то именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12-то именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, именно гласуване за. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега резолюцията като цяло, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка. Извинявам се, но нека да направим електронна проверка. Резолюцията като цяло. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви. Приятен обяд на всички.